работата на междупарламентарните комисии за половин час. След това към нас ще се обърне господин Янис Турнарас, гръцкия министр на економиката. Следва обмен на мнения, обращението на Отмар Карас и моите заключителни думи. Вече знаете, че съставяме списък на ораторите четирима от националните парламенти и един от Европейския парламент. Okay, eh, yes. okay, το λόγο έχει η κυρία Σάρο Μπόλς για 10 λεπτά. Госпожа Шаран Болс има думата за 10 минути. Много ви благодаря, господин председател. Току-що завършихме е, нашите разисквания по две теми. Първата беше озаглавена ефективна ДДС система в Европейския съюз. Ясно е, че данъка добавена стойност реализира приходи и за това е важен – трябва да се работи по ДДС-то в световен мащаб, но и в рамките на Европейския съюз. Стигнахме до извода, че това е много сложен данък. На първо място е необходимо да упростим неговото прилагане, да работим по различните изключения, да направим данъка по-ефективен и цялата система по-последователна. Разгледахме различните ставки по настоящен, включително и нулевите ставки и различните изключения в Европа. Установихме, че тази система е изключително натоварена от административна гледна точка. Виждаме обаче, че когато се правят предложения за промени, те се оказват много спорни за държавите членки и някои политици, включително и евродепутатите, се противопоставят на промените. Ето защо при ДДС имаме несъбрани около 200 милиарда евро, съгласно проучването от юли 2013 година. И една трета всъщност се дължи на измами из ДДС. Много е важно да отчетем факта, че това е причината, поради която част от бизнеса не желая да се занимава с трансгранични операции. Имаме стратегическия документ освен това трябва да споменем и механизма за бърза реакция срещу ДДС измамите, както и новите насоки до 2015 година. Имаме и предложенията за ДДС ваучери, както и за стандартните формуляри по ДДС. В момента работим по тези въпроси в експертната група и форума за ДДС. Освен това, обсъждаме и бъдещата работа на комисията. В разискванията си обърнахме специално внимание на необходимостта от докладване в реално време и обмен на информация между държавите членки относно ДДС, особено когато се стигне до конкретни нива. Необходимо е да се работи по обратното начисляване и да се анализира цялостната система, както и различните пречки в нея. Говорихме за проблемите с товарите, както и с пощите, защото при някои пратки се оказва, че е възможно да бъдат изпратени в Европейския съюз, като се заобиколи плащането на ДДС. Именно за това обменът на информация е, ще помогне много. Нещо друго, което отбелязахме, е, че вече съществува работна група, която да работи по тези въпроси по време на следващия мандат – от гледна точка на финансовите услуги, вече имаме законодателната рамка, би трябвало да се проведат повече срещи в бъдеще, конференции с държавите, членки по въпросите на ДДС, така че да се обобщи огромния натрупан опит. Има и срещи с националните парламенти. На второ място разгледахме фискалната консолидация и структурните реформи, най-добрите практики, прегледа на растежа за 2013 година и набелязаните приоритети. Целта е да има повече растеж, повече конкурентоспособност, да се развива публичната администрация. Държавите членки е необходимо да изпълняват структурните реформи и да консолидират своите финанси в рамките на цикъла на семестрите. Освен това, е необходимо при изпълнението на реформите да се търсят устойчиви рамки. В противен случай отново ще се върнем към пазарната несигурност, но трябва да се работи и с ЕЦБ. Един от проблемите е, че реформите за растеж трудно се съчетават с фискалната консолидация – трябва да се мисли за макроекономическите резултати, за резултатите на разпределението. Именно и за това е необходимо да се уточни подходът към макроекономическите корекции. В крайна сметка, всеки кредитор, когато има фалирала компания, налага някакви условия, за да си върне парите. Същото се случва, както виждаме, и на ниво държава, което не е кой знае каква изненада, но именно за това правителствата полагат неимоверни усилия, за да могат да съчетаят това с местните политики. Същевременно, дългосрочно би трябвало тези въпроси да се прехвърлят на ниво Европейски съюз – за да може да се избегне националната намеса. Може би тук решението би било да се помисли за един ефективен механизъм на санкции и стимули при структурните реформи. Освен това, на ниво еврозона трябва да има съгласуване, за да се отчитат положителните и отрицателни въздействия върху съседни страни. Всъщност през 2013 година комисията излезе с две съобщения. Целта беше да се усили именно координацията. На 9 декември 2013 година беше прията и резолюция в отговор на двете съобщения на комисията. Европейският парламент напомни поетите политически ангажименти по договорите и поиска да се работи по законодателен акт относно конвергенцията. Необходимо е също така да се определят един набор от ограничени на брой цели за неотложните мерки. Европейският парламент също така призова държавите членки да гарантират изпълнението на насоките за конвергенция по националните си програми. Тук участието на националните парламенти е също много важно, за да може да разчитаме на подкрепата на гражданите. В резолюцията на Европейския парламент ние също посочихме, че подкрепата на парламентите е много важна. Това бяха нашите разисквания. Благодарим за високото качество на дебата. Надяваме се, че председателят на ЕКОФИН наистина ще работи за демократичната отчетност. Благодаря. Его σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Περβάνς Μπερές, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Благодаря, давам думата на госпожа Перванш Берес. Благодаря, господин председател. По време на междупарламентарните разговори с Комисията по заедостта и социалните въпроси разгледахме два въпроса. Първият за социалното измерение на Парично-економическия съюз, която дискусия ни даде възможност да набележим три главни проблема – първо, за значимостта на социалните диспропорции в рамките на Европейския съюз, но и в частност в еврозоната. Мнозина се изказаха в смисъл, че наред с макроекономическите диспропорции, Особено внимание следва да се отдава и на социалните диспропорции, тъй като те биха могли да имат обратен ефект върху економическите диспропорции. И в тази част на проведения разговор е, представител от полския е, парламент е, ни обърна внимание на риска от Европа на няколко скорости, на риска от това конвергентната стратегия да, да не се ощърп на конкурентоспособността на страна като Полша. Докато представител на Финландия е, прояви загриженост за това, че всяка държава членка следва да мобилизира вътрешните си сили, за да разреши е, социалните си проблеми. Втори важен елемент, както казах, е за информационното табло и списъка показатели, е, предложен от комисията в известието и от миналия месец октомври. И мнозина изказалите от Ирландия, Гърция, Франция и е, е, Ирландия е, запитаха как в приетата на пленарно заседание резолюция на Европейския парламент може да се разшири обхвата на показателите, независимо от ограничената схема, наред с петте предложени от Европейската комисия да се включи и въпроса за приличната заетост, за бездомните, за бедността сред децата, за демографските заплахи трети стълб, ако мога така да се изразя, на дискусията по социалното измерение на парично-економическия съюз се сведе до автоматичните стабилизатори, така наречени. И в тази връзка неколци на колеги от националните парламенти се изказаха в съзвучие с изразената от комисията загриженост за приобщаването на гражданите към економическите реформи чрез въвеждането на минимален размер на обещетението или помощта за безработица, благодарение на което да се изработи една солидна база на социалното измерение е, на Европейския съюз. Това във връзка с работа проведена от Европейския парламент още миналия месец юли е, и е, други материали, посветени на социалното измерение на парично-економическия съюз, които ще бъдат публикувани през месец февруари. По-нататък връзката между растеж и социално измерение на, економическия и паричен съюз. Мнозина се изказаха в този дух, особено нашите колеги от Гърция, проявиха безпокойство за изпадането на определени страни в категорията на третия свят. Също така безпокойство по отношение на прогнозите на МВФ, за един сравнително слаб растеж, докато Европейския парламент в своя доклад, посветен на изхода от кризата, по, по който работих аз, предлага е, един по-разумен изход от кризата с акцент върху капиталовложенията тъй като много са страните, в които днес капиталовложенията не намират необходимото финансиране. Е, бе напомнена също така социалната и екологическа отговорност е, на търговските дружества. Колеги от Румъния и Латвия е, в частност се изказаха в смисъл, че структурната реформа без съмнение в Гърция във всеки случай дава възможност да се противодейства на нерегистрираната заетост, но пък от друга страна се изрази безпокойство за темповете на структурните реформи. Вторият размен на, на мнения се съсредоточи върху обзора на годишния или годишния обзор на растежа с акцент върху младежката гаранция. И в тази връзка бих искал да изразя известно огорчение или <coughs> озадаченост. И като се има предвид, че само 17 държави членки към днешна дата са представили своите планове за реализиране на младежката гаранция. Колегите от Франция и от Италия е, разясниха, осведомиха другите колеги за националния си опит – И а, ми, идва на ум, общо взето, стигнахме до идеята, че може да се изработи някаква, някаква мрежа, да се поддържат а, контактите за обмен на информация и опит а, за задействането на младежките гаранции във всяка от държавите членки. И общо по обзора на растежа се проявяват два повода за загриженост. Първо, през 2014 и без съмнение през 2015, имайки предвид прогнозите на МВФ, които споменах, някои очакват да се възстанови растежа, но крехък, така да се каже, и при това крайно неравномерен, едновременно между държавите членки и между отделни части на държавите членки. И освен това буди загриженост ръста на неравенството. Не само, че и кризата бе предхождана и всъщност обословена от растежа на неравенството, но и в хода на самата криза и изхода от нея този, това неравенство расте лайт мотива на много изказвания, както от националните парламенти, така и от Европейския парламент и от социалните е, партньори, бе е, е, пряко е, е свързан с това. Е, член на Европейския парламент, Едит Бауър, например, изрази безпокойството си за младежите без професионална квалификация. След това словашки колега обърна вниманието ни е, на е, е, разрушаването на човешкия капитал, предвид държавна политика, която се води в полза на бюджетната стабилност колега от Румъния говори за социалните партньорства. Ето на две заседания, изключително богати, както мисля разбирате, в хода на които представителите на 12 парламента се изказаха. При последното заседание имаше десетина изказвания, от които четири от жени. А по време на първото изказване изслушахме 12, Извинете, е, първото заседание слушахме 12 изказвания и пак 4 бяха на жени. Благодаря, казва председателя, представителка на бюджетната комисия. Благодаря, господин председател. Искам накратко да се занимая с резултатите от нашето, нашето обсъждане говорихме за връзките и подробностите на кохезионната политика. Първо обяснихме подробно за какво става дума, зачеркнахме някои точки. Кохезионната политика подпомага политиката на заетост и растеж. Трябва да се спомене, че представители на националните парламенти на Гърция, е, Литва, Италия, Испания поискаха думата и разказаха от своята национална перспектива за опита, който имат е, в своите държави. За Гърция е, знаем, че цари много голяма безработица. Положението е много драматично, най-вече с младежката безработица. Сега, в момента, тя е достигнала 60%. Хода на дискусията и, предста... и презентациите на различните ситуации стана ясно, че малките и, средните, малките и средни предприятия се нуждаят от много по-голяма подкрепа и в момента, и когато започна кризата. Тук има една много важна точка, която описва голямата големия успех на европейската политика. 0,3% от европейските средства се изразходват за кохезионна политика. По този начин може да се генерира 1% растеж. Това е много важен европейски успех и трябва да го отбележим. Както вече беше споменато, много държави вече почти нямат достъп до публични средства и без европейски средства изобщо не биха имали достъп до публични средства. За настоящия планов период, особено важно е да запазим гъвкавостта. Във всеки един момент могат да се наложат промени и ние всички казваме, че трябва да сме гъвкави и трябва да можем да се адаптираме. В обобщение можем да кажем, че много правила са прекалено сложни, но в тази връзка те трябва да станат по-единни и всички казаха, че правилата трябва да бъдат опростени. Например, в повечето държави органите изобщо нямат време и възможност да се занимават с прилагането на тези правила. Ето защо в някои държави се стига до много малка степен на освояване, т.е. липсва административен капацитет. И в тази връзка представителите на комисията обясниха, че има напредък. От страна на комисията беше казано, че правилата в областта на обществените поръчки не се спазват. Разбира се, това има сериозни последици за засегната държава и то най-вече от финансов характер. Важно е също да се каже, че кохезионната политика трябва да бъде ориентирана към резултатите много по-важни са резултатите. Нито един проект, нито една програма не трябва да стартира без да има визия за резултатите. Накрая можем да кажем, че кохезионната политика е много важна и също така и за енергийната ефективност и за възобновяемите енергийни източници. Стана ясно, че това са много важни фактори за растежа и за заетостта правилното използване на тези енергии води до там, че без правилно управление на финансовите проблеми, на финансовите средства, извинете, в бъдеще и най-вече на публичните средства не може да има растеж и резултат. Благодаря. Благодаря. Сега Сега давам думата на заместник-председателят на ЕКОФИН Яни Стурнарас. Уважаеми представители на Европейския парламент, уважаеми заместник-председател на Европейския парламент, уважаеми евродепутати. Радвам се, че приех поканата на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц да участвам в работата на Европейския парламент по време на посещението на, европей... на представители на Европейския парламент в нашия гръцки парламент. По, то... по време на тези срещи говорихме за процесите по вземане на решения между националните парламенти и Европейския парламент. През последните три дни това стана особено ясно. За гръцкото председателство е ясно, че Европейският парламент е много важен партньор при прилагането на нашите приоритети. Първо, в Европа трябва да се постигне растеж и заетост чрез подпомагане на освояването на финансовите средства. Кризата създаде голям дисбаланс в Европа и в еврозоната. Държавите членки това доведе до, сериозно, до сериозен дисбаланс. Въпреки адаптациите и промените в бюджета и структурните реформи в държавите членки, не се постигнаха достатъчно коригиращи действия по отношение на борбата с неравноправието. Например, адаптирането на възнагражденията на структурните фондове в областта на, работни, на работната сила по отношение на конкурентоспособността и разходите. Въпреки това, остава да се направи още много. Все още съществуват проблеми. Бедността и безработицата все още се срещат прекалено често. Трябва да се занимаем с тези проблеми, защото европейските граждани са особено засегнати от тях. Частните домакинства, а и публичните финансови средства не се стабилизираха достатъчно въпреки положените усилия. Макроекономическият дисбаланс е различен за отделните държави. При всички случаи обаче трябва да следим всички страни и независимо дали държавата има дефицит или излишък, като през 2013 година беше разработен механизма за контрол. Там с негова помощ може да се види в кои държави има опасност от дефицит. Трябва да подпомагаме всички държави членки да вземат сериозно препоръките в този доклад. Ние разбираме и признаваме значението на този доклад и се опираме на него, за да разработим изводите в рамките на Екофин през февруари. В тези доклади се разглежда интенсивно макроекономическият дисбаланс на всяка една държава членка. Гръцкото председателство подкрепя тази процедура и предприема съответните инициативи, за да работи в тази посока. През последните години, и това искам да кажа накрая, Гърция постигна голям напредък, що се отнася до преодоляването на макроекономическият дисбаланс. През 2008 търговският баланс показваше дефицит от 14,5% от БВП. Сега между 2009 и 2013 бюджетният дефицит спадна от 13,4%. от минус 5,6 до минус 2,2%. Тоест, дефицитът на брутния вътрешен продукт продукт падна от 10,5 на 10,4%. Съжалявам, че ви затрупах с толкова цифри, но е важно да се каже, че това е най-бързата адаптация, която до сега изобщо е била предприемана в държава от Европейския съюз. вероятно ще може да се постигне излишък, който е над 6% от брутния вътрешен продукт. Това води до растеж и подобряване на ситуацията с заедостта. Това беше важна тема на заседанията през изминалия ден. Това са много важни приоритети за нас и за Европа. Европа бавно се съвзема, като това вече се вижда. Безработицата се стабилизира, но въпреки това остава много висока, въпреки изпълнените адаптационни програми. Задължително е необходимо да се занимаем с социалните проблеми и да се концентрираме върху решаването им. Трябва да подпомагаме предприемачеството. Растеж не може да има без подходящи условия и програми за кохезионна политика и растеж гражданите стават все по-евроскептични. За да могат да се постигне тръстеши и нови работни места, е важно реалната економика да бъде нормално финансирана. Финансовата криза доведе до невиждан отлив на инвестиции, до отлив на инвестиционен капитал, като спадът е с повече от 17% от нивата на 2008. Най-вече бяха засегнати Гърция, Португалия, Испания, Кипър, където достига дори 50% от предишните стойности. Кризата и, и засегна и банковата система, на която се опираше економиката. Това доведе до липса на разполагаеми средства в разгара на кризата. Бяха засегнати не само южните, но и северните страни. И проблемите с ликвидацията удължиха периода на кризата. За нещастие, този параметр не беше взет достатъчно в предвид в тези толкова трудни времена. Економическата и политическа несигурност представляваха пречка пред привличането на нови инвестиции в еврозоната. Важно е да се каже, че бяха давани много невероятни и неверни определения а, във връзка с излизането на нашата държава от еврозоната. Наред с класическото финансиране от банките, трябва да бъдат разработени и альтернативни източници, за да се подобри ликвидността. Заключение на Европейския парламент трябва да бъдат прилагани и Екофин ще бъде привлечена да подпомогне постигането на дълготрайно развитие и борба с безработицата. Гръцкото председателство ще се погрижи зелената книга за дългосрочно финансиране да бъде изпълнена – т.е. средните предприятия да имат по-лесен достъп до финансови средства. Това ще ускори растежа възоснова на препоръките на експертната група. Е, ЕКОН взе своите решения през април 2013. инвестиционната банка и комисията ще работят в по-тясно сътрудничество с цел през май 2014 да се стигне до окончателно решение. Съответното решение е последваща стъпка в посока Европейският съюз да се върне към нормалната ликвидност на економиката. Предвижда се и процедура по вземане на решение от Европейския парламент. И накрая относно до законовите инвестиции. Става дума за капитала за дългосрочни инвестиции. Това е свързано с проекти, европейски проекти за инфраструктура за малки и средни предприятия. Тук трябва да се наблегне на по-добрия контрол за тези проекти. Европейският съюз и еврозоната трябва да се координират по-добре помежду си по отношение на бюджетната политика. Всички мерки, които са необходими, трябва да бъдат предприяти. Трябва да се подобри и работата в рамките на европейския семестър. До момента Европейският семестър постигна успехи, особено като се вземе предвид това, което трябваше да бъде направено в засегнатите от кризата държави. Бяха взети съответните решения, например да, договор за стабилизация и подобряване на еврозоната, също така и цикъла на европейския семестър – бяха добре разработени методи и програми. През декември 2012 успехите бяха представени пред съвета. Тази връзка решаващо значение има и Банковият съюз. Той ще подпомогне възстановяването на економиката и ще спомогне реалният бизнес да има достъп до банкови кредити. Така ще се създадат нови работни места. Ще се подпомогне по-доброто разработване на държавните бюджети. Банковият съюз, разбира се, може да представлява един дяволски кръг, защото е в центъра на финансовата криза. Трябва да осигурим необходимите условия за запазването на финансовата стабилност. Това е важно за благосъстоянието и освен това, разбира се, трябва да се гарантира и запазването на спестяванията. Банковият съюз, разбира се, е важен и за провеждането на важни реформи на националните пазари. Социалното измерение също трябва да бъде взето предвид в рамките на Европейския семестър през 2014 година. Заключенията на Европейския съвет ще бъдат приложени и ще подпомагаме изпълнението им. Приоритетите на европейския семестър през 2014 година също са много важни. Това е съществена рамка за сътрудничество между държавите членки и координация на, сътруд... на работата между тях. Ще се опираме и на опита на други партньори и на ирландското председателство, за да можем успешно да приключим този процес. Ще се концентрираме на, върху този ангажимент по, и по отношение на фискалния а, пакет във връзка с а, а, подобряване на стабилността и развитието. Важно е също в експертните комисии да бъдат обсъждани съответните въпроси от съществено значение за европейския семестър. Трябва да се дават специфични за отделните държави препоръки. Докладът за растеж трябва да се концентрира върху препоръките за отделните държави. От съвета се очаква да подкрепя държавите членки в изпълнението на тези препоръки. Графикът за прилагането на специфичните за държавите препоръки е основна част от задачите в нашето председателство. По тази причина работим много усилено да разработим колкото може по-бързо тези процедури и да ги приключим. Поддържаме тесен контакт с комисията и с постоянните комисии, за да можем да прилагаме тези специфични за държавите препоръки след тяхното публикуване. Всички държави членки са съгласни с пете общи приоритета на комисията. Тоест, т.е. че е необходима подходяща за растежа политика, която да подкрепя конкурентоспособността. Че трябва да има борба с безработицата и че публичната администрация трябва да бъде модернизирана. Гръцкото председателство по време на европейския семестър ще се концентрира именно върху тези проблеми. През февруари комисията ЕКОФИН ще публикува решения, които през март ще бъдат представени а, на парламента. Всичко това се опира на обсъжданите през декември 2013 година економически теми и възоснова на заключенията в приятите по този въпрос доклади. юни, през юни в Екофин ще бъде разработено становище във връзка с специфичните за държавите препоръки. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на господин Димитрий Скрастинос, гръцки депутат. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Стурнарас за неговото изказване, но бих искал да чуя малко повече за предложенията, направени от Оли Рен вчера. Господин Стурнарас обясни политиката на Европейската Централна банка, гарантирането на депозити на гражданите до 100 000 евро – това всъщност работи за по-силните банки на север, но в нашите банки нещата са по-различни. Едно е да имаш депозити по 50-60 милиона и друго е да работиш при различна банкова система. Ако няма достатъчно развитие, обаче не се отпускат дори минималните кредити. Следователно не можем да разчитаме на кредитите, трябва да разчитаме на инвестиции. Инвеститорите от друга страна пък изчакват пазара да се възстанови, защото те се насочват към печелившите пазари – и ето така се стига до развиване на Европа на две скорости. Богатия е север от една страна и от друга страна някои държави, които все едно, че са от третия свят. Това бяха повдигнатите проблеми, а вие не им дадохте отговор, господин Стурнарас. Днес ние би трябвало да започнем да упражняваме натиск. Крайно време е да тръгнем по правилния път, така че спестителите и от севера и от юга да бъдат третирани наравно. Вие разбирате много добре, че въпросът е изключително важен за южните държави, а Гърция е една от тях – Много ви благодаря. Господин Марини, председател на економическата комисия във Френския сенат. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Заседанието наближава края си и аз бих искал да ви напомня за това, което се говори за интерпарламентарната конференция. Заключенията от Вилнюс, тъжно ми е да го кажа, всъщност не бяха напълно изпълнени, защото там се предвиждаше съставянето на работна група за да може да се определи как точно ще работи интерпарламентарната конференция. Но тази група така и не се събра. От друга страна виждаме дневния ред за следващите месеци. Там такава прояна е предвидена. Нека ви кажа, че интерпарламентарна конференция, която е твърде контролирана от Европейския парламент, вече не е интерпарламентарна конференция. Това не отговаря на член 13 от договора, а ние стъпваме върху него. Не бихме искали да нарушаваме баланса между институциите ни, но трябва да ни се позволи да работим заедно с съответните комисии от националните парламенти, да определим дневния ред за следващите 6 месеца, да ни се осигури някакъв поне минимален секретариат и да знаем, че ще има последователност. Наистина щеше да бъде по-добре всичко това да беше вече направено и от страна на Европейския парламент преди края на неговия мандат. Но така или иначе, предполагам, че след европейските избори, като отчетем, разбира се, и подготвителната работа, ще можем най-сетне да кажем, че член 13 наистина се прилага. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Госпожа Тисен, Европейски парламент. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Председателят на съвета на министрите на економиката и финансите държи на доброто, безпрепятствено функциониране на банковия съюз. Не на последно място, защото това би способствало за възстановяването на доверието. Немалко сме постигнали в това отношение и можем да се гордеем. Например, с приемането на директивата за капиталовите изисквания, работата по директивата за единия механизъм за реорганизиране на изпаднали в несъстоятелност банки, единия механизъм за надзор. Но по е, реорганизацията е, те първа имаме да работим. Министрите на економиката и финансите на Съюза приеха позиция, която не ни удовлетворява особено е, в парламента. Значи акцент се поставя върху междуправителствения подход, за сметка на общностния и аз бих искала да попитам доколко е възможно да се търси подкрепа на държави членки в съвета за нашата на Европейския парламент позиция за по-скорошното изработване на такъв единен механизъм за реорганизация на е, изпаднали в затруднения банки. Така накрая това ще довърши солидната база на банковия съюз. Благодаря. Господин Зелкин, Белгийския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за Организирането на, на работата до сега от съществено значение, според мен, е парламентаристите от националните и от Европейския парламент да разговарят помежду си, макар и понякога трудно да постигаме съгласие по начин на, на, на процедиране, да не говорим за съдържанието на дискусията. Но подобни срещи, трябва да кажа, са не, недостатъчни предвид проблемите, пред които е изправена нашата демокрация. Е, за е, популяризирането на европейския проект сред нашите съграждани, за разясняването на проблемите пред тях. Ние, разбира се, сме убедени в необходимостта от е, предприемане на мерки, в това число в областта на европейския семестър, но предвид именно социалното измерение, трябва да се внесат и корекции. И трябва да бъдат привлечени в по-голяма степен социалните партньори в подкрепа на механизмите за конвергенция, които се предлагат днес на европейско равнище, с оглед, разбира се, спецификата на отделните държави. От економическа гледна точка, независимо от това, че се говори в някои случаи за ръст, можем да констатираме и забавяне на растежа с съответните социални последици, напомнени тук от госпожа Берес е, на заседанието тази сутрин. Ръст на бедността, е, сериозна имуществена диференциация между нашите е, са граждани. Просто не може нещата да се работят на парче. От една страна бюджета, от друга страна социалната политика. Трябва да се, да се обединят двете неща към председателя на, на, на, на министрите от гръцка страна, бих искал да, да обърна следното послание. Тук госпожа Тисен го каза, но наред с механизмите за консолидиране, за, за финансово оздравяване на банките, е, е необходимо за напред да се мисли и за диференциране на дейността на банките, вътре в самите тях. Знаете, в този дух се изказва доклада Ликанен. Някакси този доклад бе позабравен. И онова, което ние искаме от, от Европа, от съвета, от комисията е социално-економически и екологичен проект, който включва и структурата и инфраструктурата. Аз понякога се озадачавам от това, че, например, въпросите за енергетиката се подминават. Нали, говори се за общо за економиката, за климата и опазването на околната среда и някакси се подминава възможността в екологосъобразната енергетика, например, да се създава и растеж, и заетост. Благодаря. Благодаря, господин Пападимилис, гръцки е, депутат от Европейския парламент и заместник председател на Комисията на парламента по въпросите е, е, по европейските въпроси. Е, казахте, че все още не е взето решение кога тройката ще се отправи отново към Гърция, тъй като гръцкото правителство позакъсняло от е, определения график. Господин Самарас е, в Страсбург пък заяви, че Гърция си е свършила работата. Гърция е изпълнила всички ангажименти. Значи сега кой казва истината? Ай, трябва да се запитаме. Е, та, можете ли да ни кажете в крайна краища каква е позицията на гръцкото правителство? Има ли още нещо да се е, доизпълни? И е, желаете ли тройката отново да пристигне в Гърция и кога? И второ, един проект доклад на парламента посочва липсата на прозрачност и демократична легитимност на работата на тройката, както в Гърция, така и другаде. Как смята по този въпрос, какво е мнението на гръцкото председателство? И на трето място, по мнението на комисията по социално дело в парламента, се констатира рекордни равнища на, на спад на производството, на безработицата и на бедността с катастрофални, бедствени последици. Какво е мнението на гръцкото председателство и по този въпрос? И най-сетне, ако погледнем цифрите, ще видим, че дългът, който се е натрупал през годините, не е просто южен проблем. Проблем на южните държави членки. Това е проблем на цяла Европа, тъй като е, е, се разширява пропаста между едни и други в Европейския съюз и се подронва стабилността на валутата. Как смятате да се справите с тези въпроси? Следващият оратор. Благодаря. Господин министър, аз се запознах внимателно с приоритетите на гръцкото председателство, които споменахте и вие. И първо бих искала да кажа, че вашият план изглежда добре премерен, но също така трябва да спомена, че да обърна внимание на, на, вашето, на вашия призив да се финансира реалния сектор на економиката и да се търсят альтернативни източници. Не само от банковия сектор, който е поставен под особен натиск навсякъде. В Комисията по економическите и паричните въпроси ние ще обсъждаме и това. Нататък вие засегнахте държавния дълг, проблем за, за нашата страна, пък пък и за всички като председател на съвета на министрите на економиката и финансите, възнамерявате ли да предприемете някаква инициатива? Проблемът за националната задлъжнялост е световен проблем и заплаха. Аз знам, че вие се запознавате с нашите доклади, знаете какви са нашите становищата. Европейският парламент нееднократно е посочвал различни варианти на решение е, за е, уреждане на дълговата криза в еврозоната. Знаете, Има предложения за е, финансиране от нарочен фонд. Възнамерявате ли да предприемете нещо всъщност за преодоляване на е, дълговите затруднения на общо европейско равнище? Държавният дълг е не просто национален, той е общоевропейски проблем. Вие ще участвате в работата на Г20. Надявам се да повдигнете този въпрос и там. Международната общност, надявам се, сериозно да подходи и към този проблем. И накрая господин Тусас Георгиус. Господин министър, госпожи и господа, Вече два дена тук разискваме. Чух ви днес, господин министър, и както изглежда, е положено усилие, направен е опит поне да се обоснове демократичната легитимност на решенията, вземани през последните 4-5 години. Аз не мога да се съглася обаче все така, че тези решения са демократично легитимни. Аз по-скоро смятам, че е, пъл... е на лице пълно разминаване между това, което се заявява тук, публично, в парламента, и реалността, където милиони са без работа и живеят под чертата на бедността. Хора на фронтовата линия, така да се каже. Сред които много младежи от отрудени семейства. И не може човек така с такмистика, е, ще ме прощавате, е, да си играе с цифрите, за да доказва противното. По-нататък казвате развитие, но с каква цел? Стратегията 2020, стратегията на Европейския съюз, поставя акцента най-вече върху конкурентноспособността, и фактически залага на подронване на стойността и цената на труда. И какво? Вашите реформи ще обхванат само гърци, португалци, ирландци и прочие, които са хванати, тъй се каже, в примката на економическите реформи? или за всички. Например, колективното трудово договаряне вече се компрометира. Не се обръща внимание а, а, а, при това обаче на средната цена на труда. Погазват се социални придобивки. И всичко това, което се говори, този банков съюз, пък паричен, пък, пък економически съюз и какво ли не, все така ще води до концентриране на капитала в финансовата система и до все по-непримирими различия между държавите членки и отделни техни територии. Благодаря. Благодаря. Сега ще помоля нашите гост-оратори да отговорят. Госпожа Перванш Перес първо. Благодаря, господин председател. Аз ще ви оставя да, да, да направите заключения по всички институционални въпроси на, на тази размяна на мнение в качеството ви на заместник-председател. А, а бих а, а, засегнала само нещо, което присъства в значителна степен по време на разискването тази сутрин, но не и тук. А именно, че в навечерието на европейските избори, когато се шири евроскептицизъм, явен или латентен, расте социалното недоволство, социалното безпокойство, най-малкото породено от кризата, очакванията на нашите съграждани за категорични послания, както с оглед на техните проблеми, така и с оглед на общото социално неравенство и в частност за младежките гаранции, с право бе в центъра на нашата работа тук. Това е важно послание, наистина и, мисля, и, и ви приканвам всички да го вземете на въоръжение, така да се каже, като главен акцент от двудневната ни работа. Благодаря. И не на Благодаря. И не на последно място председателят на ЕКОФИН. Благодаря, господин председател. Ε, δεν ε, πιστεύω ότι υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ αυτών που είπατε εσείς και, αυτά που, και αυτών που είπατε ότι είπε ο κύριος Όλη има връзка между това, което казахте вие и Оли Рен. 100 000 евро е границата между севера и юга. Трябва да има система, която да пази депозитите на хората от кризата. Ние научихме някои уроци и най-вече в тази област трябва да се постигне баланс между севера и юга. И всички депозити и на север и на юг трябва да имат една и съща граница, да няма разлика. Гарантирането на безпроблемното предоставяне на кредити на средните предприятия създава достоверност и доверие. Не само на север или на юг, а и в цяла Европа. Господин Марини Мога да ви уверя, че гръцкото председателство взима всички необходими мерки, за да подобри диалога между председателството и националните парламенти и Европейския парламент по всеки въпрос от економическата политика. Въпросите на госпожа Тисен, да, Знам, че парламентът не е много доволен от междуправителственото споразумение, но тук трябва да изтъкна, че съветът там имаше дебат в продължение на много месеци пое най-нерискованата позиция от законодателна гледна точка по този въпрос. Всъщ, всъщност, какво искаме? Какви уроци научихме от кризата? Искаме банков съюз, централизирана система. Искаме единен резолюционен механизъм, единен надзорен механизъм. Това е целта, това е намерението на съвета. Европейският парламент ще бъде включен на всяка стъпка в създаването на силен банков съюз. По отношение на колегата Силкин, който повдигна много въпроси. Европейският семестър. Да, има балансиран подход за економическа и фискална стабилизация и по отношение на заедостта и социалното сближаване. Процесът беше одобрен и прият през изминалите години. Ние залагаме сега на инвестициите на фискалната консолидация. Те трябва да подпомагат растежа. Ние се опитваме да включим партньорите си, доколкото е възможно в диалога. Целта на банковия съюз е да предотврати нова банкова криза. Кризата в еврозоната беше най-вече банкова криза, не толкова нещо друго. По отношение на енергетиката и възобновяемите източници. Трябва да балансираме разходите и да се съобразяваме с възможностите за осигуряване на заетост. Тук подходът трябва да е много балансиран. Да, господин Мулис, искам да а, отговоря като грък, а не като председател на Екофин. Чух това, което казахте, но що се отнася до отговора трябва да кажа, че има напредък, най-вече по отношение положението през декември. Има някои неща, които не са изпълнени, но има напредък. Водят се разговори с тройката. Да, в момента нещата не са лесни. Опитваме се като гръцко правителство да постигнем най-доброто за гръцкия народ. Договорите, преговорите за стройката продължава толкова, колкото е необходимо. До момента ние все пак успяхме да постигнем някакви споразумения. И още нещо за тройката. Позицията на гръцкото правителство е включена и пояснена подробно в отговора до Европейския парламент. Тя е, този отговор е публикуван на сайта на Европейския и на Гръцкия парламент. Мисля, че становището на гръцкото правителство е ясно. Европейската комисия е длъжна да даде отчет пред парламента по отношение на тройката и държавите членки. Ние сме отворени за предложения и във връзка с процедурата. Принципно, що се отнася до демократичната легитимация, да, сега за задлъжнялостта от госпожа Руди Крацер и господин Тасъс. Според мен най-сигурният начин за намаляване на дълговете в Европа е постигането на голям растеж – това е най-добрият път и в крайна сметка и единственият път. Разбира се, има и други възможности, приватизация, например. Подобряване на ефективността. Всичко това води до намаляване на задлъжнялостта. И сега въпросът на госпожа Роди Крацър по отношение на Гърция. Относно еврогрупата през ноември 2012. Беше е, определено правно основание за по-нататъчно намаляване на задлъжността с е, определени средства и при определени условия. Най-важното условие е Гърция да постигне излишък, бюджетен излишък, което и ние постигнахме през 2013. Както каза тройката, е, това беше условие, за да може изобщо да се дискутира този въпрос в рамките на Еврогрупата. И още по въпросите на госпожа Крацер. Трябва да подобрим ситуацията с предоставянето на кредити за економиката не отдадохме достатъчно значение на проблема с ликвидността. Казах вече, че този параметр не беше взет достатъчно добре предвид. Ние знаем колко важно е такова финансиране на економиката. Затова и Банковият съюз е много важен и ролята на Европейската инвестиционна банка, на Европейски инвестиционен фонд. Има достатъчно средства на разположение, но за да бъдат те насочени правилно, трябва да се постигне поне някакъв економически растеж. И още нещо за дълговете и Гърция и Европа. И после въпросите на господин Тусас. задълбочаването на финансирането и подобряване на финансовите условия е важно за всички. Това не е само в полза на капитала, а трябва да се прилага и в полза на работниците. Това трябва да става с координация на стопанската политика. Така ще постигнем голяма ефективност и съответно социално сближаване. Колкото по-балансиран е начинът на работа, толкова повече работни места ще могат да бъдат създадени и да се постигне социална кохерентност. Благодаря. Благодаря ви. А сега нека чуем гръцкия министр на економиката. След като чухме гръцкия министр на економиката, ще дам думата на господин Карас съместник председател. Скъпи колега Какис, господин министър, уважаеми дами и господа. В края на тази тридневна конференция Искам да благодаря на всички парламентаристи, независимо от коя държава, от кой парламент. Искам да й благодаря за активното участие и за тяхното присъствие. Това, което работихме тук през тези три дни, не е идеално, но при всички случаи представлява стъпка напред. Това е стъпка напред от много гледни точки. За пръв път се провежда конференция, която се занимава с член 13 и фискалните въпроси, като това се обвързва с дебата за европейския семестър в рамките на Европейската парламентарна седмица – Вече сме провеждали мероприятия по член 13, например в Вилнюс и през последната година в Европейския парламент във връзка с Европейския семестър. Този път, за пръв път, обединихме двата дискусионни форума ние сме длъжни да го направим не само защото това е в нашия интерес. За някой може това да се стори прекалено много, а за някой прекалено малко. Ние обаче виждаме, че дебатът за, по фискалните въпроси, въпросът за задлъжнялостта на отделните държави и намаляването на дълговете са много тясно свързани с, с постигането на общите цели, с постигането на бюджетната политика, на програмите за създаване на заетост. Те онагледяват нашата политическа отговорност за обществено-политическото развитие. Според мен това е добре. Смятам, че е добре, че успяхме заедно да обединим фискалните въпроси и проблемите на европейския семестър. Второ, за първ път заседаваме в продължение на три дни. Радвам се, че имаше много голямо присъствие през тези три дни. Имаш текучество, разбираш се, защото някои от нас имат и други задачи. Присъствието обаче показва, че всички ние даваме ясен знак и в посока към обществото. Ние приемаме сериозно нашата парламентарна отговорност за подобряване на диалога и за контрола на междуправителствените структури. Това е част от парламентарната дейност. Искам да ви благодаря за това. И трето, някой каза, Никой от нас не контролира другия. Ние всички контролираме правителствата. Всичко, което сме правили, сме го правили заедно. Не мисля, че гръцкото председателство има усещането, че Европейският парламент контролира гръцкото председателство. И аз не съм имал усещането, че гръцкото председателство контролира Европейския парламент. Ние заедно сме отговорни да подготвяме и провеждаме тази конференция. И изпълнихме това задължение. Още веднъж благодаря. Тук става дума само за компромис. Често обаче компромисът изобщо не е необходим, защото ние познаваме многообразието на ЕС, наясно сме с общите цели, и разбираме като менеджери и координатори, и, и разбираме нашата работа като менеджери и координатори, а не като хора, които задават посоката. Дебатът показа, че имахме много какво да, да си казваме. Имахме много какво да научим един от друг. Вчера, например, видях как представителката на датския парламент, която ми разказа, че това, което ние на общо европейско ниво разбираме като европейски семестър – бива прилагано от датския парламент като структура национален семестър в рамките на националния парламент. Да, нашата инициатива заслужава да бъде похвалена. Можем да приложим опита на европейския семестър на национално ниво, на национално парламентарно ниво. Знаем, че общите цели могат да бъдат изпълнени само ако се изпълнят и препоръките специфични за всяка държава. Тези препоръки обаче трябва да бъдат изпълнени от националните парламенти и правителства. Можем да говорим за много неща, но 50% от препоръките за 2012 година бяха изпълнени. Само ако създадем възможност Ако не успеем да изпълним това, което сме предвидели за изпълнение, ще загубим доверие. А как изглежда управителният съвет на, наш, на нашата конференция? Тук никога не става въпрос за противопоставяне на национален и европейски парламент и обратно. Става дума за ролята и на двата парламента. Тези парламенти, националните и европейският, ние заедно сме представителите на гражданите на Европа. Нашата отговорност винаги е обща. Затова за нас е важно да прилагаме консенсусния принцип и да го превърнем в начин на работа, а не да, да заповядваме един на друг. Трябва да дискутираме само по въпросите, които представляват наша обща отговорност към гражданите на Европа. Благодаря ви, че успяхме да разработим предложение, наше общо предложение, което дискутирахме заедно, как можем да подобрим нашата обща работа. Няма причина да се страхуваме един от друг, а трябва да реализираме нашите общи цели – проблемите, които трябва да дискутираме заедно, няма да станат по-малко, а ще, станат, а ще се увеличават. Дами и господа, не е вярно, че докладът не е важен. Въпросът за приемане на доклад приключва с предложение към комисията и европейските законодатели как да подходим по-нататък. Също така искам да отговоря на слуха, че единствено банковият съюз представлява полука от кризата и повече никога няма да имаме такава криза. Ще трябва да продължим да дискутираме въпросите за банковия съюз и финансовия пакт. Никога не става въпрос за това дали да е или или. В Европа Никога не се говори за един, а за всички заедно. А силата, която се крие във всички нас, е голяма. И това беше демонстрирано през последните три дни. Моля ви, нека да тръгнем заедно по пътя, да продължим да вървим заедно и да се опитаме заедно да поемем нашата отговорност като парламенти, като сърце на европейската демокрация към гражданите. Радвам се и се надявам да ви видя отново. Last but not least. И накрая но не и по значение, разбира се. Заместник-председателя на гръцкия парламент, господин Трагакис. Заповядайте. Благодаря ви. По време на Европейската седмица Виждаме, че се проведе и междупарламентарното заседание и то е изключително успешно. Затова трябва да благодарим и на вас, господин Карас. 150 членове на националните парламенти и Европейския парламент работиха заедно. Имахме 100 изказвания, 30 оратори. Разменихме мнения по изключително съществени теми на економическото управление и еврозоната. Говорихме за задълбочаването на економическия и паричен съюз, обсъдихме банковия съюз, необходимостта да се направят някои корекции, да се поправят грешките на изминалите години – Говорихме и за това колко е важно отново да имаме работещ банков отрасъл в Европейския съюз. Ще трябва и да разчитаме на едни обновени кредитни институции. Тук ролята на Европейския съюз трябва да бъде водеща. Необходим ли е наистина банков съюз – това е важно условие, но не е достатъчно условие. Така или иначе на Европа и трябва економическа хармонизация, което означава непрекъснати съвместни консултации между институциите и разглеждане на най-важните въпроси на централно ниво. Освен това, собствените ни парламенти също имат много важна роля в сътрудничеството с Европейския парламент. Трябва да покажем на гражданите, които представляваме, че се отнасяме сериозно към социалните последици на економическите политики, налагани на множество от нашите граждани крайно време е да се сложи край на липсата на сигурност, на нестабилността в страните е, в периферията на Европейския съюз. Трябва също така банките да работят в името на реалната економика и да сме сигурни, че от една страна ще имаме реформи, но от друга страна и финансова стабилност. За да се работи за тази реална економика е, е важно да разчитаме и на пакта за растеж и заетост, особено, що се отнася до младежката безработица. Знаете, тя стигна безпредседентни нива. Освен това, е необходимо да се инвестира в ключовите отрасли – тук е, трябва да отчетем и заключенията на съвета относно безработицата. Трябва да се работи и за бъдещето на малките и средни предприятия в периферията. Да се търсят альтернативни източници, да се излезе от стеснената финансова система. Ето това би било още една положителна стъпка. Разбира се, че трябва да се отчете и връзката между економиката и заетостта. Не бива да имаме растеж, който обаче не премахва безработицата. Да, необходими са ни политики на финансова стабилност, на развитие, Необходима ни е и достатъчна гъвкавост с оглед на обстоятелствата. Вчера говорихме точно за програмите на економическа адаптация в периодите на финансово ограничение. Трябва да е ясно, че целим ефективни мерки в името на финансовото възстановяване, само така гражданите ще приемат идеята, че все пак жертви са необходими че техният жизнен стандарт сигурно ще спадне, но тук трябва да се работи в диалог с институциите и с засегнатите групи. Опитът ни до сега показва, че програмите за финансови корекции съдържат мерки, които са в ущърп на социалното сближаване, а и на заетостта. Необходимо е, когато изпълняваме такива програми, да се водим от договорите, от целите в името на заетостта, образованието, здравеопазването, да се водим от стратегията 2020 и националните и европейските парламенти, чието членове са избранници на гражданите, би трябвало да настояват за това. И също така да се разгледа работата на тройката и да сме сигурни, че които се следват са законосъобразни и прияти от парламентарните органи. Всъщност, Програмата на европейските семестри започна 2011 година, но тук има някои слабости. Правят се препоръки за отделните държави с количествени и качествени показатели. Освен това се проследява изпълнението на препоръките – но при предишните кръгове на изпълнение на европейския семестър наблюдението като че ли отсъстваше. Така или иначе, повечето държави членки в различна степен са се съобразили с препоръките за текущия семестър. От друга страна, ще имаме социални и трудови показатели, които да се използват за еврозоната, за да се отчете и социалното измерение. Като ще има допитвания и до националните парламенти, и до комисията, преди да се оповестят препоръките за отделните държави. Нека се спре и на процедурите за макроекономически дисбаланси. Виждаме, че в Европа економическите тенденции бяха доста различни. Получиха се големи разлики между държавите членки. И сега Европейската комисия предлага да се работи с таблица на основните показатели. Това са социални и трудови показатели, които би трябвало да ни дадат реалната картина в държавата членка. В крайна сметка, премахването на дисбалансите е от ключово значение, за да се върнем към растежа. Заключенията от трите заседания на комисиите тази сутрин бяха много интересни. Очертаха се и приоритетите на бъдещото економическо управление. Един микс от политики, които да помогнат най-вече на държавите в рецесия, без да заплашат финансовите корекции или разкриването на нови работни места и привличането на инвестиции. На второ място Необходимо е да се следват рационални финансови политики в светлината на взетите заедно решение. Да има надзор както и съгласувани банкови мерки, като тези за гаранции на депозитите. Неуспехите на банките не биват да се плащат от дънакоплаците. Трябва ни една обща политика за пазарната ликвидност, особено по отношение на малкия бизнес. И накрая демократичната легитимност, отговорността за взетите решения. Ние трябва да стъпим както върху суверенитета, така и върху общите ни политики. Накрая позволете ми да кажа няколко думи и за тази съвместно организирана проява Всъщност, след дълги месеци на сътрудничество, някои несъгласия, но и множество области на съгласие, ние решихме да обединим сложностите на националния и европейски парламентарен живот, да поканим представителите на националните парламенти, за да покажем, че всички сме тръгнали по този общо европейски път. Заместник председателя Карас имаше решаваща роля в подготовката, защото той наистина допритането на това ново бебе, тъй да се каже, тази нова идея, Вчера и аз казах и господин Карс го каза, ние ще ви предоставим повече информация за пътната карта. Следващия месец ще говорим по-подробно за економическото управление, както и за възможно по-добрата организация на тази проява в бъдеще. Искам изрично да благодаря на колегите от Европейския парламент, да благодаря и на всички вас за присъствието и за толкова активното участие. Благодаря ви.